Е за краткото закъснение. Комисията ни помоли да й предоставим думата. Това е, не бе предвидено в дневния ред. Но ще дадем думата на комисаря Рен. Е, няма да има разисквания, защото ни предстои едно дълго гласуване. Господин комисарят има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, в съгласие с председателя на Европейския парламент и председателя на Европейската комисия бих искал да направя изявление по това, докъде са стигнали преговорите за финансирането на Гърция. Необходимо е да осигурим политическо споразумение, за да се отпусне следващата сума по програмата за Гърция. В началото на тази седмица беше постигнато споразумение между МВФ, Тройката и гръцките власти. Вторник вечерта се проведе заседанието на Еврогрупата, което продължи и сряда сутринта. Беше постигнат съществен напредък по посока на споразумение за Гърция, дори да не се стигна до окончателно решение – трябва да се отбележи, че Еврогрупата отчита факта, че гръцките власти успешно са изпълнили набор от приоритетни действия, съгласувани с МВФ. Тези действия са резултат от усилията на Гърция – а що се отнася до структурните реформи, там също са взети важни решения за изграждане на една по-ефективна и ефикасна данъчна администрация. Това е особено важно, защото равното поделяне на данъчното бреме е въпрос не само на общественото финансиране, но и на социалната справедливост. Така че трябва да развенчаем мита, че няма никакъв напредък по отношение на Гърция. Мисля, че е несправедливо да се твърди това. Почитаеми членове на Европейския парламент. Гърция направила своето усилие, сега нейните европейски и международни партньори трябва да изпълнят своята част от поетия ангажимент. Uh, uh, за да се направи това, Еврогрупата, членовете на еврозоната и държавите членки трябва да съгласуват набор от мерки за възстановяване на дълговата устойчивост на Гърция. Мисля, че вече сме много близо до постигане на споразумение, като в този контекст трябва да се отбележи, че Наборът от мерки не изключва необходимостта да се работи по дълговата устойчивост на Гърция и през следващите години и да се вземат необходимите решения в светлината на бъдещите събития и в зависимост от пълното изпълнение на програмата за реформи в Гърция. В заключение ще кажа, че Следващият понеделник се надявам всички в Брюксел да проявят конструктивен дух и да забравят червените нишки, които се оказват толкова пагубни при разискванията. Би трябвало да се сложи край на несигурността, която подронва доверието в Европа заради финансирането на Гърция. Уважаеми членове на Европейския парламент, Европа застава твърдо зад Гърция. Аз мога да ви убедя, че комисията също работи много активно и ще стигнем до това толкова важно споразумение за гръцката економика и гръцкия народ. Благодаря ви. Vielen Dank. Благодаря, господин комисар. Скъпи колеги, от името на нашия председател ще направя следното изявление. Уважаеми колеги, през тази неделя ще честваме Международния ден на борбата срещу насилието спрямо жените. Население